Господин Билчек, минута и половина. Много благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Приветствам разискванията. Приветствам и резолюцията, чрез която се надявам, че ще постигнем максимално широка подкрепа в пленарната зала. Трябва ни едно силно начало на конференцията. И то не само тук в парламента, но и отвъд него най-вече. Конференцията трябва да донесе резултати, като подобри нашите институции и процеса на вземане на решение. Нещо още по-важно. Надявам се, че конференцията ще пренесе и онези емоции, които видяхме по време на изборите – е, безпредседентна беше активността в толкова много държави членки. Ние трябва да запазим тази емоция. Е, трябва да запазим доверието на европейските граждани в бъдещето на Европа. И именно тяхното участие трябва да бъде гарантирано в конференцията. Тук е, крайната десница подмята различни критики. Нямаме време да отговорим на всички тях но в страните кандидатки също трябва да е, ангажираме представители, за да участват в процеса. Защото така наистина ще говорим за бъдещето на Европа в един преобразен свят. Благодаря. Сега следващия оратор Бунафе. Една минута. Благодаря. На последните европейски избори гражданите казаха, че е, искат е, нов е, европейски проект, че искат Европа да се промени. Международната криза е един сигнал за тревога, който означава, че ние трябва да се променим. Налага се да открием тази конференция като възможност за нов старт с централна роля на Европейския парламент и възможности да чуем гражданите, да говорим за техните потребности, за техните очаквания. Тази конференция трябва да бъде динамична и прагматична, за да може да буди доверието на гражданите. Трябва ни да работим именно в тази посока, защото иначе тази възможност ще бъде гориво, което подхранва антиевропеизма. А това не бива да допускаме. Председателката, когато говорят бързо ораторите, преводачите ни дават сигнал, че не е възможно да се работи с тази скорост. Съобразявайте се с скоростта. Госпожа Гамон е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. С конференцията за бъдещето на Европа изпълняваме едно обещание. Обещание, че в бъдеще Европа ще работи по-добре. И много се радвам, че през следващите две години искаме да попитаме направо гражданите на Европа какви са техните очаквания към една силна Европа на бъдещето. Основният въпрос ще бъде каква е нашата визия за една обща Европа а, и нека, и, за да зададем същия въпрос и на гражданите. Много важни реформи се провалят от страх. От страх, че гражданите не приемат едно или друго. Но моят опит от много срещи и разговори е, че европейските граждани мислят много по-перспективно, много по-смело от своите правителствени ръководители. Нека се възползваме от този кораж и да вземем решения, които ще бъдат важни важни за бъдещето, доброто бъдеще на Европа. А тук има толкова много предизвикателства, климата, на как а, ще се справим с нея, ако не работим чрез заедно за една по-силна Европа. Надявам се тази конференция да послужи за повод и да продължим този дух и през следващите години. За мен това означава и в на Обединените щати на Европа. Господин Нинас. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, този дебат показва, че сме изправени пред криза в Европа. И видяхме това не само след изборите, но и преди. Имаме две възможности. По-малко Европа или повече. Ние, с голямо мнозинство казваме, че искаме повече Европа и спечелихме изборите. Следователно сега трябва да решим колко повече Европа искаме и този въпрос трябва да намери своя отговор чрез гражданите, които да се съберат и да отговорят. Отговорът на този въпрос може да означава, че хората искат по-малко Европа. Нека обаче поемем този риск, защото аз зная, че ние имаме по- добри аргументи, че Европа обедини изтока и запада. Имаме свобода, благоденствие, мир. Това са все аргументи, с които ние разполагаме и затова ще спечелим дебата. Така като казвам дебат, нека продължим с този дебат в пленарна зала и а, е, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожа Бизото, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Имаме нужда от повече Европа, казват някои, но тя трябва да е нова, тя трябва да е преобразена. Стига ни вече Европа на многонационалните корпорации край на Европа на бюрокрацията, на Европа, в която доминират Франция и Германия на Макрон и Меркел и комисията на фон дер Лайен. Трябва ни нова Европа, която се бори с незаконната емиграция, с ислямския тероризъм, която се бори за интересите на нашите работници. Ето това е демокрацията, която трябва да пренесем в бъдещето. И ако ние действително представяме волята на народа си, трябва да работим в тази посока. Ние представяме италианския народ. Благодаря, госпожа Мамари. Благодаря, госпожо председател. А, уважението, скромността, това са отличителните черти на британската демокрация. Ние продължаваме да бъдем обикновена нация на търговци. Когато социалната демокрация бъде заплашена, започва битка – Именно това се случи на последните избори, които Борис Джонсън спечели. Британските граждани а, чуха а, изказ, който беше безинтересен. Бъдещето на отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз е на дневен ред. Вярвам, че британците ще направят необходимото, за да вървят напред и много се надявам, че ще открием механизми за приятелство и ефективно сътрудничество. Надявам се, че Европейския съюз в крайна сметка ще приеме избора на а, британците да напуснат Европейския съюз и това всъщност е обобщение на текущото състояние на нещата. Председателя, госпожо, говорите без микрофон, моля да спрете, никой не ви чува. И сега продължаваме със следващия оратор, минута и половина, госпожа Возенберг. Благодаря, госпожо председател. Преди 4 години 4 е, души загинаха при опит да преминат от Гърция в, на гръцките острови. А, а, една част успяха с едната на безумни усилия да достигнат а, гръцките острови, за другите нищо не се знае. Турция продължава да действа по обичайния път за това. Аз искам да попитам за каква е, какво бъдеще на Европа говорим. Няма общо бъдеще, ако всички не работим заедно за решаване на европейските проблеми. Защита на външните граници, да, но това не е достатъчно. Трябва да има и справедливо разпределение на бежанците във всички европейски страни. Нещо, което до сега не става. Как можем да променим Европа, ако всяка държава провежда собствена политика по собствени интереси? Едни затварят границите, е, други не, не оказват помощ. Не е честно, колеги. Говорим за бъдеще на Европа без практическа солидарност. Имиграционната миграционната криза го показва. Без е, солидарност се подкопава доверието на границите гражданите. Ние трябва да работим сериозно, но да се отнасяме и отговорно. Благодаря госпожа Барли. Една минута. Благодаря. Европейския съюз продължава да бъде гарант за мир, свобода и благоденствие. Има огромни достоинства, но е, той, съюзът не е съвършен и трябва да се промени, трябва да стане по-демократичен, по-социален, по-екологичен и най-сетне да създаде това е, усещане у хората. Конференцията, за която говорим, е наш шанс. Гражданите не просто трябва да бъдат изслушани, но и да вземат решения, които имат тяжест. Знаем какво означава това и поемаме това задължение. Ясен мандат, включително до нови предложения и промени на договорите. Това означава резултати от конференциите и широко участие на граждането. Само при широко общуване с гражданите ще можем да укрепим тяхното доверие. И това е задача на парламента. Председателката, благодаря за една минута госпожа Волден. Thank you. Colleagues, благодаря. Колеги, милиони мои съграждани просто не разбират как функционира Европейския съюз. Един а, а, митичен а, свят а, на а, гайди а, и а, веселби, но не е така. А, Брекзит е едно предупреждение и то може да се случи и на вас, предупреждавам ви. Уникален е нашия проект и ние трябва да го участваме. Хората трябва да бъдат консултирани, трябва да се чуе техния глас. Ние като демократично избраните представители на европейските граждани трябва да имаме законодателна инициатива. Съвета трябва да е по-прозрачен. Хората трябва да имат възможност да изразят своето недоволство от резултатите. Миграцията е класическия пример. Същото е и данъчната политика. Сътрудничество между народите, културите, е, държавите е бъдещето и гласът е, на гражданите трябва да бъде чут. Това е залог за успеха. Благодаря госпожа Депарне Грюненберг. Една минута. За нас, зелените, конференцията на бъдещето на Европа задава, поставя въпроса как искаме да живеем, е, как да финансираме е, нашите задачи. А това можем да разберем само при активно активен обмен с гражданите на Европа. Гражданското участие ни е важно при изграждане на нова култура, която ще ни помогне да опазим екологията и света. Как ще изглежда нашето бъдеще, наш, какво ще бъде продоволствието, как ще имаме едно една економика на благодействието. Това са процеси, които могат да действат само на широка демократична база. И се радвам, че парламент отправя тази покана днес трябва да продължим трябва да подготвим Европа за предизвикателствата на днешния и утрешния ден и каква Европа ни е необходима и как искаме да живеем в бъдеще. Това е въпросът. Благодаря, госпожа Видеком. Благодаря. Госпожа Гарсия Перес ни напомни в началото на дебата, че Европейският съюз тръгва от шест страни и визията тогава е била да има един съюз на суверенни държави, включили се в търговско споразумение с ограничено сътрудничество и а, идеята за постигане на мир. И тази визия бе съхранена, продължава да бъде нашата визия, но аз не смятам, че Британия вярва на тази визия сътрудничеството се превърна в господстващо положение, с... премина в идеята за свръхдържавата и аз мятам, че когато а, станем много мощни като конкурент на прага ви, други ще ни последват. Така че ако искате бъдеще не за Европа, а за Европейския съюз, което е нещо много различно, извадете си полуките от това, което ви се случи. из председателя. Не разрешавам сини карти, няма време за това. Госпожа Ниблер има думата за една и половина минута. Госпожо председател, благодаря много, госпожо пред, госпожи представителки на съвета и комисията, драги колеги. Конференцията, за която говорим е много важна, защото Европейския съюз изисква сериозни реформи. За, нас, за мен има един въпрос, как да укрепим парламентарната си демокрация демокрация. Като говоря за парламентарна демокрация, говоря за процеса за на водещия кандидат. Много говорихме днес за приобщаване на гражданите. Драги колеги, искам да ви кажа, че след последните избори загубихме много от, е, от това доверие. Над 200 милиона души участваха в това, е, в изборите и с ясното очакване, че техния кандидат кандидат ще заеме съответната длъжност. Знаем как станаха нещата и ако искаме да възстановим доверието на гражданите, трябва да помислим за реформата на този процес. За днес ядрото на демокрацията е Европейския парламент. Тук се вземат решенията, тук трябва да дискутираме и мисля, че е добре да привлечем гражданите в процеса, но в крайна сметка ние в Европейския парламент трябва да вземаме решението. За това сме избрани, това ни е работата. И за това аз с радост очаквам е, е, парламентарната демокрация да добие още по-големи права в резултат на конференцията за бъдеще на Европа. Госпожа Добрев, една минута. Нека бъдем смели. Нека да говорим смело. Нека да говорим за Съединени Европейски щати. Много постигна Европа през изминалите десетилетия, но светът се промени. Ние също трябва да се променим. Европейския съюз трябва да се превърне в глобален играч. И аз много добре разбирам, че промяната винаги в началото е плашеща, но бих казала, че страхът е лош съветник. Ето защо. Нека да поставим началото по-силна, по-демократична, по-федерална Европа съюз на смелите. Призовавам ви, Съединени Европейски щати. Следващото поколение ще се гордае с нас по същия начин, по който ние се гордеем с бащите основатели на Европейския съюз. Благодаря. Господин Гения, една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искаме да привлечем гражданите за участие в тази конференция, но това не е само формална покана. Това е начин гражданите да станат съпричастни по един последователен начин. И аз препоръчвам, госпожо комисар, това да бъде постигнато и да намерим отговор на предизвикателството от страна на колегите от зелените. И нужно ни е силно ръководство на тази конференция. По време на този дебат станахме свидетели на изказвания, които дълго време чакахме. Дори колегите от Брексит е, слушаха много внимателно. И всички изслушахме господин Ферховстат с голямо внимание. Нека да подкрепим неговите идеи. Благодаря. Минута и половина, господин Тобе. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Eh, fru talman, eh, kommissionären. Eh. Уважаеми представители на съвета и комисията, проблемите пред Европа няма да се решат ако се откажем от европейско сътрудничество. Не става дума и за това да създадем Съединени Европейски щати. Въпросът е да насочим в погледа си към общите ни проблеми, трансграничната престъпност, тероризма. Нека да разработим обща политика на миграция, нека създадем съвременна климатична политика, да говорим с един глас във външната политика и политиката на отбрана. Това е задачата на тази конференция, а не да доискусоряваме нашите собствени, нашето собствено устройство. Говорим за политическо ръководство, способно да се справи с настоящите проблеми на Европа. Така ще гарантираме по-широко, по-широка подкрепа за европейското сътрудничеството. Нека ние зададем дневния ред на бъдеща Европа. Така ще получим подкрепата, от която се нуждаем. Господин Морено Санчес, минута. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Европейската конструкция изисква продължителни опорити и усилия. Договора от Лисабон предвижда възможност за свикване на тази конференция, чудесна възможност да влезем в диалог с гражданите на национално и местно равнище в съответствие с принципите на представителната демокрация и при пълно зачитане на на изискванията на договора, както и премахване на правото на вето на съвета и вземането на решения с квалифицирано мнозинство. Всичко това са теми, които трябва да бъдат в центъра на разискванията, ако искаме смислени резултати. Благодаря. Следващия оратор една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние от държавите членки сме повече от сбора от отделните ни граждани. Разбира се, е време да се намерят решения във времена на криза и предизвикателства. Решения на национално равнище трябва да се намерят и които да имат трансгранично измерение трябва да преминем през този процес заедно. Няма да можем да го направим обаче, ако се оставим да бъдем отровени от популизъм и национализъм. Можем да се получим от а, националистите, разбира се, но а, някой вчера каза, че трябва да се стартира механизъм на самоопределене за да се разруши Европа отвътре. Ние трябва да сме силни обаче и трябва да имаме тази вродена сила, за да направим така, че в крайна сметка дори и изкуственият интелект да се очовечи. Трябва европейските граждани повече да не рушат Европа и да не градат нови граници. Господин Сайман има думата за една минута. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, този хубав дебат показа, че 10 години след Лисабонския договор имаме нужда от реформи на договорите. Най-висшата цел на конференцията за бъдещето на Европа трябва да бъде да се възстанови и укрепи способността на европейците да действат. Видяхме по време на дебата и нещо друго, а именно, че все още не сме намерили правилния начин в тази супранационална структура да организираме отделните дебати. Хареса ми днешния дебат. Ставаше въпрос за пряка демокрация, за такива елементи на парламентарна демокрация. Едно обаче трябва да е ясно. Не бива да предизвикваме разединение между гражданите и парламента. Парламентът може да се получи, може да включим гражданите, но след много години в Европа сме научили, че парламентарната демокрация е най-добрият начин на организация на обществото. Независимо как ще завърши тази конференция, трябва да имаме а, единство а, и трябва да има широка публичност. И за това днес написах а, едно писмо да, а, с цел да се реформира този пленарен дебат, госпожо председател. Трябва нашия дебат да може да се предава и по медиите и да е удоволствие да се слуша. Благодаря. Благодаря за една минута, господин Бенефи. Благодаря ви. Конференцията за бъдещето на Европа е част от амбициозния диалог между гражданите и институциите, който трябва да бъде добре структуриран. Целта е Евросъюзът да бъде реформиран съгласно нуждите. Трябва да се заемем с въпросите, които са наистина важни за хората – измененията на климата, социалните проблеми. Нашата резолюция гласи черно на бяло, че заключенията от конференцията ще бъдат приложени на практика. Ние имаме нужда от една Европейска федерация. Парламентът трябва да води и да гарантира, че конференцията няма да бъде превърната в рупор на определени лидери. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Подобно на много други и за мен първото предизвикателство беше да знам как работи Европейския парламент – виждам, че има пропаст между гражданите и Съюза, така че тази конференция наистина трябва да поясни каква е нашата роля. Също така да се види каква е проблематиката, която е важна за гражданите и е важна и при европейските избори. Виждаме също времено че гражданите трябва да могат да гласуват и чрез транснационални листи. Така ще може да се структурират нови обективни мнозинства. Благодаря колегата Реслер. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо заместник председател на комисията, Европейския съюз днес е значително по-различен, отколкото беше преди десетилетие, когато влезе в сила Лисабонския договор. Свидетели сме на безпредседентен технологически, економически и демографски а, преход. Има големи промени. Начина по който работим, по който комуникираме се е променил. Това има въздействие и върху а, живота на нашите граждани и демокрацията ни. Ето защо ние носим отговорност да предлагаме нови новаторски начини на европейците да бъдат включени в по-голяма степен в решенията, които са важни за тях. Тъй като младите европейци са често унези, които водят трансформиращите тенденции, тенденции в нашите общества, те определено могат да предложат уникална гледна точка. Също така съм доволен, че Работата на комисията по конференцията ще се води от заместник председателя на комисията Шуица, защото това е изключително важно да се разбере разнообразието в Европа, да се разгледат специалните гледни точки на гражданите, идващи от всички краища на Европа. И поради тази причина смятам, че наистина е важно да се включат всички тези гледни точки. Тази конференция определено не бива да бъде упражнение по отмятане на квадрат задачата трябва да бъдем приобщаващи и да адаптираме Европа за бъдещето и за новите поколения. Благодаря ви. Благодаря госпожа Фрицон за една минута. I'm sorry. No, oh, thank you. Б- благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, демокрацията, климатичните промени, социалната справедливост. Всичко това са много важни теми в центъра на дебата за бъдещето на Европа. Това е конференция, в която темата бъдещето на Европа трябва да се ориентира към младеща. Беше ми много приятно да слушам оживеният дебат днес и беше приятно, че някои от новоизбраните и младите членове на Европейския парламент участваха в дебата. Това е добре. Дебат за бъдещето трябва да се съсредоточи върху онова, което ще открепи Европа като цяло. Трябва да запазим единството на Европа за, защото а, и да я предадем на младите, които ще определят това бъдеще. Господин Тручани, за една минута. Госпожо председател, господин комисар, конференцията за бъдещето на Европа ни дава шанс да си възвърнем доверието на гражданите. Трябва да обновим и архитектурата на Европа. Участието на гражданите е важно, но трябва да сме толерантни и да внимаваме да не налагаме идеологиите си на другите. Толерантността и обновението са важни принципи на развитието на Европа не бива да загърбваме основателите на Европейския съюз, но трябва да запазим европейския си начин на живот. Идентичността на Европа може да се запази само чрез идентичността на държавите членки и Европейския съюз трябва да бъде съюз на основан на ценности, и за това трябва да няма Европа на отделните държави. Господин Чигучевич. Благодаря ви. Тази конференция идва във важен момент на много промени. Економиката, технологиите, всичко това е ново. Имаме опасни изменения на климата и това означава, че трябва да действаме много бързо – Европа трябва да се пригоди към новите реалности. Европейските граждани е необходимо да го разберат. Конференцията трябва да диагностицира проблемите, да намери решенията. Тук е много важно участието на гражданите, защото имаме нужда наистина от допитвания, консултации, но това не е достатъчно. Трябва да се възползваме от комуникацията онлайн – според мен е най-добре да има паневропейски консултативен референдум, в който да се включат милиони. Нека хората станат активни граждани и да бъдат доволни, че са изразили мнението си. Колегата Мадео. Госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията, идеята да възстановим връзката с нашите граждани е основен инструмент, а не развлекателна играчка. Не бива да си играем с това. Трябва да попитаме гражданите какво предвиждат, как виждат Европа и това трябва да го направим искрено и правдиво. Ако казваме, че слушаме какво искате, трябва да сме готови да слушаме и да изпълняваме. Това е най-голямото упражнение по пряка демокрация в Европа през последното десетилетие и не можем да го инициираме с предопределени окончателни резултати. Знаем, че в някои столици в момента се изготвят проекти за промени в договора, като например Европа на различни скорости скорост или блокажи като в Северна Македония може да не са неща, които хората искат. Те може да не са доволни да играят ролята на печат на одобрение. Подготовката на тази конференция трябва да се съсредоточи не върху разпределение на постове и изобретяване на механизми за управляване на публичния дебат, а как да изслушаме гражданите и а, по какъв начин да изпълним това, което те искат. Това а, именно а, трябва да направим, да се свържим с нашите нашите граждани днес, за да забравим старите навици. Господин Глуксман за една минута. Госпожо председател, европейските институции знаят, че Европа не може да съществува без хората. Но разбира се, това не означава да сме жертви на популизма. За това аз казвам да, сто пъти да. Тази конференция е изключително важна, но гражданите трябва да бъдат пряко ангажирани. Трябва да знаем как да подсилим европейската демокрация, как да имаме обща армия. трябва да се включат максимален брой граждани. Тук не става дума само да се консултираме, не само да стигнем до заключения, важен е и методът. Необходимо е да имаме активно, а не пасивно гражданство – или ще се демократизираме, или ще загинем. Така че нека се демократизираме. Господин Буда. președинте, Viitorul Europei reprezintă fără discuție... благодаря. Бъдещето на Европа със сигурност е една от най-главните ни задачи. И за това е много важно да положим основния кръгълен камък за конференцията за бъдещето на Европа. Европейските граждани трябва да могат да участват в оформянето на Европа на бъдещето. Трябва да могат да изразят позицията си. Гражданското общество и всички различни кръгове на местно, национално, ниво трябва да допринесат за консолидирането на Европа. В същото време трябва да се спазват всички европейски ценности. Така можем да оформим а, Европа каквато я искаме. А, климат, а, околна среда, правата и свободите на гражданите, социалната справедливост трябва да бъде гарантирана. Младото поколение е най-засегнато от промените. Младото поколение също трябва да може да изрази мнението си. Трябва да може да предложи решение за бъдещето на Европа. Благодаря, госпожа Компула Натри. Уважаема госпожо председател, задачата на парламента е да подготви бъдещето на Европа по един открит начин, а не зад закрити врата. Гражданите трябва да бъдат включени чрез граждански агори и допълнителни младежки агори. Те обичат да участват. На изборите миналата година имахме много високо младежко участие. Ние в северните страни Смятаме, че сигурността е нещо много важно. Трябва да станем по-сериозен глобален участник, да настояваме на ценности като социалната справедливост, борба с измамите. Гражданите, освен това, имат нужда от решение на практическите си проблеми. Диалогът означава да чуем повече гласове – и то във времето между избори. Освен това, системата с водещи кандидати трябва да се поясни преди изборите. Благодаря господин Дидие, госпожо председател. Конференцията по бъдещето на Европа може би ще бъде маша в ръцете на Макрон, който да подготви бъдещите си избори. Може обаче да бъде и отговор на гражданите. На 26 май ни беше даден мандат, но структурната работа започва едва тази седмица, 8 месеца след изборите. Колко време беше загубено само институциите да заработят – аз предлагам конкретно, когато започне следващия мандата, съветът и комисията да се сформират в четирите седмици след избора на депутатите и на 1 юли, а не на 1 януари, да може всички институции да са напълно оперативни в услуга на гражданите. Уважаеми дами и господа, ние бяхме избрани за да изчистим имиджа на този проект Европа. Благодаря ви. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания, но нека ви предупредя, ще бъдем много строги по отношение на времето, защото имаме тържествено заседание в 12, трябва да приключим в 12 без 5. Господин Кънев décidé aujourd'hui de vous adresser en français. Аз реших да се обърна към вас на френски, защото съм много недоволен от идеята за Европа на две скорости на господин Макрон. Европейските граждани не могат да се развиват на различни скорости. Това обслужва само бюрокрацията и администрацията. Трябва да поставим фокуса върху европейските граждани и също така и асоциираните страни, като Македония и Албания. Хората не живеят на различни скорости. Всички те искат свобода, благоденствие и правова държава. Идеята за Европа на различни нива е много лоша и ще има само отрицателни последици. Благодаря, господин Локис Агилар. Госпожо председател, когато 2009 година най-сетне влезе в сила Лисабонския договор, председателя на съвета ни каза тогава тук, че няма да имаме нужда от друг договор до края на дните си. Но сега Урсула фон дер Лайн започва конференция за бъдещето на Европа, която може да доведе до преразглеждане на договорите. Защо? Защото Лисабонският договор доведе до възможно най-лошата криза. Рецесия, член 7 за две от държавите членки Брекзит и най-вече в този парламент увеличаване на местата на националистите, на популистите реакционери. Не става дума за дефицит на демократична легитимност. Не, ние сме пряко избрани – но е необходимо да се възползваме от възможността, която ни дава конференцията. Прекъсната оратора. Давам думата на господин Фрего, следващия оратор, за една минута. Jednice, mislim да е ova конференция o budućnosti Европе. Конференцията за бъдещето на Европа е отлична възможност да изслушаме какво всъщност искат европейските граждани. Важно е да се види какво те желаят, от какво имат нужда и по този начин да изведем идеята какво да се направи, как да реформираме Европа. Основният въпрос е как да измерим успеха на конференцията. Според мен по два начина. Първо, ще има заключения, които ще трябва да бъдат изпълнени. И втората мярка, второто измерение е броя на гражданите, които ще участват в конференцията. Ето защо е а, необходимо да мотивираме гражданите да участват, а, да възстановим разходите им за пътуване. А, това включва и неправителствените организации, всички заинтересовани страни а не само да попитаме е, гражданите веднъж на 5 години как искате да изглежда Европа. Следващите две години трябва да дадем на гражданите всички възможности да говорят и да се изказват. Господин Борджински за една минута. Много благодаря. От самото начало на дебата от 9 часа присъствам и изслушах всички гласове. Уважавам всички. Някои от тях бяха странни и тук се обръщам към лявата част на залата. Вие говорихте колко са важни гласовете на европейските граждани, но фактите са следните – нашият бивш премьер не беше избран за заместник-председател. Господин Краснодепски не беше избрал, избран за заместник-председател на парламента заради вашите гласове. Вие твърдите, че а, гражданите трябва да решат какъв ще бъде постът на Гиверховстат или какво ще се случи с а, пряката демокрация. А, трябва да имат повече гласове а, от тези, които са създали Европа. Господин Бутенга, последният оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че тук има хора, които вярват в Европейския съюз, някои от социалистите, от зелените, но трябва да ви напомня, че имаше и много хора, които не отидоха до урните. Откъде идва тази криза? Тази криза се дължи на факта, че французите бяха гласували срещу конвента, холандците също и трябваше да се гласува отново за Лисабонския договор. Гърците бяха против политиката на финансови ограничения, но никой не им обърна внимание. Тази криза няма да се разреши с някакви конференции с политици, които са се установили доста добре под знамето на Гиферховщад. Благодаря, давам думата на заместник председателя на комисията, колегата Шуиц. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, искам да ви благодаря на първо място за оживения и много ползотворен дебат. Отбелязах си изразените от вас гледни точки. Моята роля е да слушам какво имате да кажете. Началната дата на конференцията все още трябва да се потвърди, но процесът на изслушване вече започна. Ние вече обмисляме и ангажираме възможно най-голям брой участници. По отношение на службите на комисията и службите на Европейския парламент, вече работят усърдно с държавите членки за участие на гражданите. Повече от всякога е нужно те да водят нашите усилия трябва да разгледам и как това се отразява на а, моите правомощия като заместник-председател по демокрацията. Трябва да изслушваме всички от всички възрастови групи. А, много благодаря и на младите членове на парламента за днешния дебат. Също така благодаря Паскал Дюран, а, господин Фран и Луис Девера за упоменаване на неправителствените организации. Разбира се, не сме забравили неправителствените организации, те са включени и това е била нашата идея от самото начало. Също така трябва да обърнем внимание на по-възрастното поколение. Искаме да насърчим активното му участие и принос към нашите общества и економики. Разбира се, не само неправителствените организации, възрастните хора, но и малцинствата, предприемачите и учащите се. Областните и местните власти също имат какво да кажат по темата за структурата, обхвата и съдържанието на конференцията. Всички тези гледни точки ще влязат в моята работа по демографията. Искаме да представим устойчиви решения на, на обществата си, защото имаме нужда от новаторски решения. Резултатът от този процес, независимо какъв ще бъде той, трябва да е осезаем, трябва да се осъществи на практика и трябва да се основава на обратната връзка, която получаваме от гражданите си. Както казах, вече не работим по обичайния начин. Трябва да оценим иновативното естество на този процес процес. Не всичко е нужно да бъде известно предварително, но трябва да представим стабилна структура за пълно участие на гражданите, както онлайн, така и лично. Искам да ви уверя, че всеки а, глас ще бъде чут и ще бъде а, проследен както трябва трябва този процес да остане отворен и прозрачен. Не искам да предопределям това, което ще кажат гражданите, точно обратното. Искам да бъда изненадана от тях. Сигурна съм, че заедно можем да изненадаме гражданите на свой ред. Ние, Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет, можем да го направим единствено, ако работим в тясно сътрудничество като истински партньори. Искам да ви благодаря още веднъж за този ползотворен дебат. Благодаря на комисар Шуица. Сега от името на секретарията на съвета, господин Бранджак. Уважаеми евродепутати, е, госпожи и господа, ще произнеса заключителното изказване в днешния дебат. Много внимателно изслушах позицията на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа. Трябва да се съсредоточим върху темите, които са най-важни за гражданите. В а, е, идните години те ще засягат развитието на Европейския съюз. Искам да ви уверя, че председателството ще работи по определенето на позицията на съвета във връзка с конференцията, както се направи и Европейската комисия. Както господин Сесоли и госпожа Шуица каза, сътрудничеството между евроинституциите ще бъде определящо за добрия резултат. Заедно ще търсим най-добрата формула за да постигнем най-добрите резултати на, на, за нашите граждани. Още веднъж ви благодаря за вниманието. Много ви благодаря за а, вашето ясно изказване. Има три предложения за резолюции. Дебатът приключи. Ще гласуваме по тези резолюции по-късно днес. Благодаря ви за оживения дебат. Сега ще направим малка пауза, преди да продължим с тържественото си заседание. il presidente e sa majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Председателят и негово величество Абдула II, крал на Йордания. Abbiamo Allora, buongiorno, eh, care e cari colleghi. Добър ден, колеги! За нас е чест сред нас да бъде тук в пленарната зала Негово Величество крал Абдула II, крал на Хашемитското кралство Йордания. За нас е голяма чест, че отново ни посещава тук в Европейския парламент – той вече е бил наш гост преди няколко години. Ще му дам думата за обращение. Благодаря. mr president honourable members господин председател в името на всемогъщия и милостив бог почитаеми членове на парламента скъпи приятели за мен е чест да мога да се изкажа още веднъж пред европейския парламент Историческа е тази пленарна зала. Тук има стотици хора, но всъщност с нас днес са още милиони от различни страни, с различна история, различни